Buongiorno, cari colleghi. <clears throat> Добър ден, драги колеги. С голямо удоволствие днес ще е, проведем среща с Джон Хок, сенатор, председател на Австралийския сенат, който ще е, говори за взаимоотношенията между Европейския съюз и Австралия. Както знаете, Комисията за международна търговия е представена от нашия колега, заместник председател на нашата комисия. Подчерта колко, какво голямо значение имат отношенията, търговските отношения между Австралия и Европейския съюз, независимо от голямото разстояние, което ни дели. Независимо от економическите отношения между ЕС и Австралия, споделяме и доста сходни политически виждания. Работим заедно, съвместно по някои теми, борбата с тероризма, например, общата сигурност и отбрана, сътрудничеството, многостранните споразумения, климатичните изменения, за да спомена само няколко от тези теми. Всички ние осъзнаваме стратегическата роля на Австралия в Източна Азия също така Наистина там играете една твърде интересна роля, свързана с събитията в този регион. Надяваме се, че ще споделите интересни идеи с нас по тези теми. С удоволствие ще изслушаме и всички колеги, които ще ви зададат въпроси. Преди да ви дам думата, господин Хок, ще дам думата на Съпредседателя сърди. Сарди да каже няколко думи. Благодаря. Добре дошъл, господин сенатор, при нас. Надявам се, че до сега ви беше интересно в, при посещението при нас. Аз Бях председател на делегацията за Австралия и Нова Зеландия от доста време, но от тогава нещата много са се променили. Нашия парламент сега, след Лисабонския договор, има много правомощия при преговори, при дооформяне на договори и практически при всяко законодателство, свързано с Европейския съюз, така наречените правомощия за съвместно взимане на решения. Затова сме много доволни, че вие сте тук на среща с нас. Някои от въпросите, които ни засягат по с въпроси на международната търговия и ми е много интересно да чуем и какво ще се коментира тази седмица относно Доха. Знам, че има много хора, които са били разочаровани. Аз съм а, за многостранни, двустранни а, преговори. Знаете, че този кръг е кръг за развитие и знаете, че има много страни, които се нуждаят от нашата помощ. Но както изглежда е взето решение, и въпросът е ние имаме ли е, резервна стратегия? Тоест какво ще предприемем, ако въобще имаме такава стратегия? Много, много поколения а, са минали през а, отношения на международна търговия с Австралия в Обединеното кралство. Още преди да се присъединим към Европейския съюз. Имахме споразумения с много страни, включително и Австралия. И ми е интересно да чуя какво мислите за двустранните споразумения? Какво, какви проблеми виждате в търговията с Европейския съюз? Инструменти за търговска защита, които евентуално имат последици към взаимоотношенията и други въпроси, свързани с тези инструменти за търговска защита. С това вече мога да дам думата на сенатор Хок. Благодаря. Благодаря за топлите думи за посрещане. Аз не идвам за пръв път в Европейския съюз като председател на Сената посетих Европейския съюз миналата година и се срещнах с делегацията за Австралия и Нова Зеландия. И е съвсем ясно да е, нека да заявя от самото начало. Аз представлявам парламента като такъв, а не изпълнителната власт. И е, тази, това разделение е много ясно и винаги го подчертавам, така че да, е ясно, че моят пост в парламента е свързан с засилване на отношенията на парламента с, с негови партньори, като Европейския съюз. А, може би хората смятат, че така с лека ръка правят това разделение, но то не е така защото в отношенията между министрите има известни възможности, има възможности в взаимоотношенията между лидерите, ръководителите на държавите. Те имат свои уникални взаимоотношения. Но на ниво парламент, на ниво законодатели, ние имаме уникалната възможност да обменяме е, идеи и е, мнения. И по този начин да подпомагаме и е, хода на законодателство. Преди 8 седмици само посрещнах делегация в Австралия в чест на 30 годишната от създаване на отношенията между Европейския съюз и Австралия. И мисля, че е много важно да осъзнаем, че тези взаимоотношения стават все по-важни след е, приемането на Лисабонския договор и много се радвам, че чух е, Лисабонския договор още в първата изречение тук. Разбира се, има елементи, които още не са на нашия дневен ред, но е много важно е, да обозначим колко важни са взаимоотношенията между Европейския съюз и Австралия, също да обърнем внимание на важността, която даваме на назначаването на нашия нов посланник, също и желанието ни да засилим взаимоотношенията, да направим така, че да работим за взаимна полза и то дългосрочно. Ние споделяме общи ценности, така каза е, председателя тук и аз съм съгласен с него. И много повече неща ни обединяват, които ни, отколкото ни разединяват. Затова е добре да имаме близко сътрудничество за климатичните промени, за отбраната. Трябва да работим по тези теми. Но също така има и възможности Европейския съюз да работи в тясна връзка с нас по отношение на Юго-Источна Азия. Защото ние определено се считаме за част от Азия. И се възприемаме като стар, отдавнашен участник в делата на Азия – много сериозни взаимоотношения имаме с Китай и то от дълго време насам. До там, че преди почти две години, поради нашите тесни взаимоотношения с Китай, аз Лично бях австралийски посланник в е, Китай и имах възможност да заведа делегация от австралийски политици в Тибет. Аз е, бях първия политически ръководител от австралийското правителство, който да заведе делегация там от 20 години насам. И това е много значителен факт, като се има предвид е, че в е, Тибет е, има много неразрешени и тежки проблеми с човешките права. Така че ние имаме какво да сложим на масата в своето взаимоотношение в Европей... с Европейския съюз. Но нека да кажа също, че не смятам, че ние Просто поддържаме взаимоотношения с Европейския съюз като цяло. Ние ценим високо и двустранните отношения, които сме създали с членовете на Европейския съюз от дълго време. И ще продължим да работим за тези двустран... двустранни отношения, както се видя и в последните две седмици. Аз посетих Гърция, посетих Швеция и Дания – а също и Обединеното кралство. Така че ние не само развиваме едното ниво на взаимоотношение, т.е. с Европейския съюз, а и считаме, че и взаимоотношенията с отделните страни са важни. По отношение на търговията, по-скоро бих оставил е, министъра на търговията да коментира. Той е много по-квалифициран от мен но мисля, че мога да си сменя поста, така да се каже, и да кажа, че ние винаги работим на заден план и според нас Доха има успешни резултати. Защото политическите партии трябва да разберат, че ако искаме да имаме сигурно бъдеще, не само в австралийската економическа област, но като цяло в света, въпроса за сериозната търговия, за свободната търговия трябва да бъде разгледан много сериозно. И да се разглежда и въпроса за развитието, защото в противен случай ще има проблеми на световно ниво. Ние винаги сме били за либерализиране на търговията и от дълго време. И моето правителство поне определено предпочита да има двустранни форуми, отколкото многостранни. Но, е, имайки предвид това, тъй като има трудности в многостранните форуми, ние е, доста успешни резултати получихме в е, ред двустранни споразумения за свободна търговия, които водят и до подобряване на економическата ситуация в съответни страни. Знаете, че е, в резултат на световната финансова криза и и при нас имаше трудни обстоятелства, така както и в Европа. Инвестирахме много в един пакет от стимулиращи мерки, но и в резултат на тези стимулиращи мерки при нас не само, че нямаше рецесия, но и поради отношението и към търговията ние успяхме да излезем така от най-тежкия момент на световната криза с, с много добри резултати по отношение на нашата економика. А, нашата економика в момента се развива и добре и а, аз съм смаян от обменния курс на нашата валута спрямо много валути в света. И нека да ви уверя, че аз лично съм много благодарен за това, защото когато пътуваме в Европа, жена ми харчи много по-малко от преди. И а, действително това, макар че е шега, показва, че нашата економика е драстично е, променена за добро. И ако искат Въпросът е, искаме ли още либерализация на търговията? Отговорът е да. Защото ние считаме, че по този начин ще се създаде заетост с която ще можем да осигурим и достоен живот, и уважение, достоинство и на хората, и на економиката в Австралия. Естествено, в подобни обстоятелства е необходимо да пренесем, да преминем от там, където сме, е, от гледна точка на индустрията, от там, където сме били по отношение на економическата среда, когато за първ път са се поставили проблемите, да преминем към а, това състояние, което искаме да получим като резултат от преговорите. Няма да твърдим, че няма трудни моменти. Във всички случаи ние поставихме един ясен въпрос а, и той се появява във всички търговски преговори. Това е проблема с, с стопанските продукти. И безспорно това е много сериозен въпрос. Аз само споменавам този въпрос. Знам, че сигурно ще се интересувате да ми задавате въпроси, на които се надявам да мога да ви дам отговор. Но мога да кажа, че ние в парламента имаме обща комисия за външна работа за и от Сената, и от Камерата на представителите, т.е. от двете камери, и там се разглеждат ред проблеми. Едните са отбраната, търговия и човешки права, особено. Там се поставят акценти именно на тези теми. Така че, надявам се, ще видите, че ние имаме жизнено интереси в е, тези области и имаме и голямо желание да си взаимодействаме с колегите от Европейския съюз. Благодаря. Грация, президенте. Благодаря ви. Вашето изложение беше много пълно и стегнато. И сега мисля, че можем да открием дебата. Всички колеги, които имат коментари или искат да зададат въпроси, могат да го направят. Много се радвам да споделят мислите си. Колегата Галер. Благодаря ви. А, извинявайте, нещо. Май, полях. Вода, не е земетресение. Благодаря и добре дошъл в нашата комисия. Искам да повдигна един въпрос, който не споменахте в уводните си думи, но стои така на моя дневен ред. Аз съм член на парламентарната асамблея и ние се занимаваме с въпроси в съседни на вашата област, Азиатско-Карибския басейн. И знаете, че там има проблем. Фиджи, островите, Соломоновите острови, аз ги посетих 2005 година. Там имаше мисия за подпомагане в Папуа, Нова Гвинея. Също това е най-голямата от тези страни на района АКТБ. И Моя въпрос е как виждате стабилизацията на нещата, които се случват в е, Фичи, Соломоновите острови и Папуа Нова Гвинея. Е, политиката ви за иммиграция, незаконна иммиграция. Ние Имаме доста пари в Европейския фонд за развитие за тези страни. Виждате ли някакви възможности съществени за сътрудничество, така че да използваме средствата по най-добрия начин? Е, in respect of, uh, we have always watched very close. Ние винаги наблюдаваме съвсем отблизо задния си двор, така да кажа. Имаме специално министерство, и търсим добри взаимоотношения с нашите съседи от северо-исток и северо-запад. Що се отнася до Фиджи, не, не сме търсили да налагаме решения. Работим с страните от Южно Западно и Южен Тихи океан, за да се създават хармонични отношения. Ние лично не смятаме, че трябва да водим в е, тези взаимоотношения. Работим много тясно с новозеландското правителство. Нашите взаимоотношения с тях са изключително добри. Засилихме помощта си за развитие за тези региони, особено за развитие на управлението и законността и предоставяне на основни услуги и борбата с спин. Така че сме се опитвали да играем своята роля за създаване на стабилност там за Папуа Нова Гвинея и имаме добри взаимоотношения с тях и много често сме домакин на представители на Папуа Нова Гвинея, Соломоновите острови, Тонга, където има преходни в момента усилия за създаване на добро управление. И мисля, че на 25 май аз лично ще посетя Тонга, за да участвам в едни общи обсъждания с тях относно прилагане на разпоредби за по-голяма прозрачност и отговорност по тяхната конституция. И мога да кажа, че аз няма да отида там да им чета лекции, да им казвам какво да правят. Те посетиха нашия парламент, наблюдаваха и е, ще отидем там, за да контактуваме с повече хора. Така че активно работим в този регион. Също работим много активно и с един друг близък наш съсед, това е Индонезия. Това е, един, това е една от най-голямите нации в този регион, е, на, буквално на прага ни. И ние не можем да нямаме добри отношения с тях. И разбира се, стигаме и до въпроса до незаконната иммиграция. Това е проблем за Европа, знам това, но за нас също, но не от толкова голям подарък, порядък, извинете. Има миграция от север, от Папуа Нова Гвинея и от южните Тихоокеански острови, особено на север и на запад, на северо-запад, Малайзия, Индонезия и разбира се през много е, опасни морски области. Но, отново да кажа, миграцията при нас не е от порядъка, който се случва в Лампедуза или в Гърция, но така или иначе си е хуманитарен проблем за нас и ни причинява известни трудности при е, необходимостта да се справяме с е, незаконните мигранти, които стигат до нас. Мисля, че отговорих на въпросите ви. Сега, колега от Комисията за международна търговия, колегата Шолц. Танга Фозецна. Благодаря ви. Благодаря ви за пълната информация, господин сенатор. Искам да ви задам въпрос по отношение на два аспекта. Първият вече беше споменат от господин Стърди в самото начало. Как преценявате е, сегашния етап в цикъла Доха? Австралия желая ли да се ангажира? И ако да е така, по какъв начин смята да се намеси в е, този решаващ момент за цикъла Доха, за да гарантира завършването на преговорите. Освен това, смятате ли, че партньорите около масата за преговори и то партньорите, които представляват развити, индустриализирани страни, имат желание да приключат този кръг от преговорите. И втория въпрос, свързан с първия, Говорим за многостранно или регионално сътрудничество, в което се включва Европейския съюз. Това е, е една от целите на Европейския съюз. Да, не, да сключва не толкова двустранни, колкото регионални многостранни споразумения. За момент обаче има прекалено много двустранни споразумения – Има регионално споразумение с страните от СЕАТО. Смятате ли, че двустранните споразумения с страни от Сената на Европейския съюз могат да попречат на осъществяването на вашето споразумение. По отношение на Папуазия, Нова Гвинея или положението в Фиджи, ние направихме една оценка кога, преди подписването на търговското споразумение. Смятате ли, че изключването на това споразумение с островите Фиджи е забавило усилията за демократизация на тази страна. Ще отговоря на последния въпрос първо. Не мисля, че аз е, трябва да изкажа мнение за това какво ще бъде положението с е, Фиджи. А, Що се отнася до вторият ви въпрос, според мен има възможност да се съчетаят многостранния подход с двустранния. Не, ама нужда да се противопоставят. Но да се намери хармония, това е ключовия проблем. Ние винаги сме били за многостранния подход като левибаристи изрично обозначавам това, защото други партии нямат, е, не, не считат, че трябва да се поддържат многостранния подход. Но мога да кажа, че просто трябва и искаме да се надяваме, че двустранния и многостранния подход ще работят в хармония. Що се отнася до Доха? Ние бяхме много активни през е, кръга преговори в Уругвай. В Уругвай бяхме не само активни, но и водихме в групата, Кейнс, която доведе до заключителния етап в Уругвай. Но, както вероятно знаете, изхода от търговски преговори никога не е лесен, защото хората слагат своите собствени искания на дневен ред – и дори при двустранни споразумения за свободна търговия винаги има трудни обстоятелства и такива, които в края на кращата остават нерешени. Ние бихме искали да се надяваме, че Доха няма да умре, така да се каже, че многостранният подход ще се наложи в края на кращата защото не считаме, че можем да решим или да решаваме економическото бъдеще на този, на нашия свят на двустранна основа. Трябва да има универсалност в е, подхода. Трябва да се ангажират всички нации, за да има економически резултат за всички. И то резултат, който да не пренебрегва някоя економика. И именно там е трудността да се балансира. Да, много е трудно. И а, понякога трябва да се опитаме да посрещнем и най-големите трудности, за да получим резултати. Ако аз имах избор, ако знаех какво да направя, щях да напусна политиката и да си намеря друга работа. Нямам, нямам магическо решение. Ако има такова, надявам се да можем да го открием. Благодаря, господин председател и господин посланник. Ако мога да добавя няколко коментара история е, по търговски въпроси Австралия и Европейския съюз е, работиха в много тясно сътрудничество за постигане на успешен резултат в Доха. Много често се провеждат разговори между съответните отговорни лица. Е, перспективите не изглеждат блестящи, но Штатите, Бразилия е, в някои области, не точно земеделски, имаха доста проблеми. И, е, както каза и нашия председател, е, ние работим и за двустранни споразумения. В момента по 7 работим. Австралийското правителство обяви, че ще отворим пазарите си в търговски преговори от браншови, отраслови, дори от срещната страна да не ни предостави равно третиране. По отношение на Фиджи и економическия пакет там, много сме а, раз, разстроени от това, че правителството в момента не следва демократичните принципи, ние а, сме предприели известни санкции заедно с а, съседни страни. Освен това, предоставяме около 30 милиона долара е, е, помощ е, за развитие Вашата е, Европейския съюз е един от най-големите донори в е, Тихоокеанския басейн. И, и тази помощ се предоставя спрямо съответните споразумения. В е, контекста на преговорите с Европейския съюз, Една от областите, където сме приключили е, преговорите е помощта за развитие. Тоест, ние е, работим с Европейския съюз за отпускане на помощ и ще я отпускаме съвместно. И в Африка. Давам думата на заместник председателя на Европейския парламент който отговаря по въпросите на Азия. Бих искал да задам три въпроса. Бих искал да задам три въпроса. Един е свързан с Нова Зеландия, най-големия партньор на Австралия от най-дълго време по отношение на свободната търговия. Това е Нова Зеландия. От 1966 година е първото споразумение, след това са подписани още е, други споразумения. Бихте ли сравнили интеграцията, не само економическата, е, защото има свободно движение на хора и е, между Нова Зеландия и Австралия. Има ли общи точки с, положението в Европейския съюз и има ли разлики? Какви са те? Тристранното споразумение, това е втория въпрос. Сеато Австралия, Нова Зеландия беше подписано преди 3 години. Как действа, как се прилага това споразумение? 400 милиона потребители са включени в СЕАТО. Това наистина е много значителна цифра за Австралия. И трети въпрос. Споменахте, е, че е, започвате е, отношение на свободна търговия с Япония и Китай. Бихте ли ни споделили нещо повече по този въпрос? Um, Благодаря. За Нова Зеландия Не знам дали съм достатъчно квалифициран, а, за да ви изброя безкрайния списък е, от прилики и разлики между нас и Европейския съюз. Не знам какви са проблемните за Европейския съюз, но не мисля, че може да се прави директ но сравнение между това, което вие имате като проблем и ние. Но все пак ние се сближаваме по ред а, въпроси с, с Нова Зеландия. Не само за стандартите за хранителни продукти. В много области има единомислие включително възможността за свободно предвижване между нашите страни. Но бих казал, че единствената много голяма разлика, която би била нещо по-различно от това, което имаме в момента като ситуация, е да има парламентарен съюз, което едва ли ще се случи в близкото бъдеще – защото и двете страни са суверени и независими и не смятаме за момента, че има нужда от това. Или пък е, някаква обща валута. Но отново не смятам, че това е въпрос, който се поставя сериозно на дневен ред. Аз скоро участвах в заседанията на една комисия в нашия парламент, която разглеждаше нещата по-широко е, за обща валута в е, юго-западния Тихоокеански регион, защото това би било би дало голямо предимство на малките нации в търговията им с Австралия и Нова Зеландия, ако имаме една стандартна обща валута. Е, до голяма степен, така както се случва това в Европейския съюз. Знам, че не всички членове на Европейския съюз е, имат е, европейската валута като основна валута, но отново постави се тази идея, но не беше е, възприята много топло. Що се отнася а, за търговията, с, с, споразумението за свободна търговия с АСЕАН, ние сме готови да отворим границите си за търговия, защото считаме, че това е единствения начин за създаване на растеж на нашата економика. И Австралия и Нова Зеландия приветстват подобни мерки. А що се отнася до Китай и други споразумения за свободна търговия, аз лично не разполагам с а, подробности всеки ден, но мога да кажа, че не очакваме а, сключването на споразумения за свободна търговия с Китай да бъде много лесно. независимо от нашите <laughs> взаимоотношения в Китай. Просто това си е част от начина да се провежда бизнес. И огромния кръг интереси, които съществуват в Китай и малкия брой въпроси, моменти, които ние можем да сложим на масата, също играят роля в това отношение. Що се отнася до Япония, мисля да не коментирам. Thank you. Uh, Just to add, uh, China is our largest trading partner. Uh, It was our second largest behind. Е, Китай е наш голям е, търговски партньор. След економическата uh, е, криза износът uh, промени своята структура И ние променихме законовите рамки. Нашия министр ще пътува за там едната седмица. Япония е третия ни партньор. Що се отнася до СЕАТО, Европейският съюз също има споразумение за свободна търговия, провеждат се преговори, но така или иначе Европейския съюз не възнамерява да възприеме многостранен подход спрямо тази организация. И ние всъщност не търсим а, такова споразумение. Може би това ще бъде обсъдено в бъдеще. И а, се опираме на многостранна търговия. Ancora un certo numero di interventi e abbiamo circa mezz'ora di tempo, quindi se lei è d'accordo vorrei procedere ad ascoltare. Последен въпрос. Ако сте сте съгласен, нека да чуем два въпроса и след това ще ви дам думата за отговор. Така че първо колегата каза. Благодаря, господин председател. Уважаеми сенатор Холк, уважаеми колеги, аз наистина слушах с интерес вашето изказване вашата позиция по отношение на развитието на преговорите от кръга Доха и отношението на Австралия, което мисля, че е много съществено с оглед успешното приключване на тези преговори и изискването все пак да се даде максимален тласък и импулс за, мулти, е, за многостранния подход при воденето на търговски преговори. Вие споменахте за започналите двустранни преговори за сключване на споразумение за свободна търговия с, с Китай и с Япония. но аз бих искал да ви попитам, понеже прочетох, че преговорите за сключване на такова споразумение с Индия предстои да бъдат лансирани тази година. Знаете, че може би, че Европейският съюз също предвижда да сключи такова споразумение с Индия, но там ние срещаме доста сериозни затруднения а, с индийската страна, особено по отношение на така наречените а, клаузи за социална отговорност или за устойчиво развитие, а, за детския труд и така нататък. Дали и вие смятате, че тези проблеми биха могли да бъдат пречка в преговорите ви с Индия? Това е първият ми въпрос. А вторият въпрос е свързан с двустранната търговия между Европейския съюз и Австралия. Видно е, че търговското салдо е доста отрицателно за Австралия. Над три пъти експорта, износът на стоки от Европейския съюз за Австралия е по-висок, отколкото вноса. Как вие виждате, че биха могли да бъдат преодолени тази тенденция, т.е. да се постигне един по-голям баланс в двустранната търговия. Благодаря. Honorevole Сивич. Сивич е следващият колега. Благодаря ви. А, вие сте представител на една страна, която е много далече и вие сам споменахте, че разстоянието не пречи. А, вие във вашия регион основно значение имат отношенията с Китай и ви, вие споменахте економическите отношения. Каква е гледната точка на Италия, на Австралия по отношение на тази страна и какво мислите за диалога между Китай и Тайван или Китай и Тайланд? Е, как, как, смятате ли, че можете да, да влияете върху отношенията между тези? Първо, въпросът за преговорите с Индия. Ние естествено няма да направим никакви компромиси по въпроса с детския труд. И няма да пропуснем не спазването на човешки права. Но, разбира се, преговарящите са тези, които ще работят по този въпрос. Аз нямам близка връзка с тях. Но ще направим така, че ако се сключи споразумение за свободна търговия, то трябва да отговаря на основните права, стандарти за човешки права и да е приемливо за австралийският народ. Ние лично считаме, че сме народ, който държи на човешките права. Аз лично не съм ангажиран в тези преговори, така че не мога да бъда по-конкретен. А що се отнася до търговския дефицит, ние не смятаме, че това е проблем в споразумения за свободна търговия. Що се отнася до стоки, защото ние можем да предоставяме и услуги. Много често, когато става дума за предоставяне на услуги, когато парламента прави проучвания, става ясно, че има твърде много бариери, сходни на тарифните бариери при е, търговията с токи. Ние смятаме, че имаме много опит в ред области, финансовата, например, туризъм, образованието и е, в е, такива области могат да се създават много изкуствени прегради за непредоставяне на достъп. И макар, че земеделието е важно за нас, при нас има също и много залежи от е, суровини, които ние можем да изнасяме, а те не подлежат на е, тарифни бариери. Така че не става дума само за търговия с стоки, а за търговия и за услуги. В това отношение ние имаме големи възможности. А що се отнася за доминантната позиция на Китай, както сигурно сте наясно, ние много активно работим през последните 30 години и повече с Китай. Още по времето, когато не беше модерно да се работи с Китай. Защото ситуацията в света беше различна. И ние е, сме поддържали тези отношения по, с, с различни правителства по различно време, с различен уклон. И считаме, че Китай е ключов участник в много области и че трябва ангажи... да ги ангажираме активно. Търсим ги за диалог и те ни търсят, за да може да се постига взаимно разбирателство. А по въпроса за Китай и Тайван, понякога той опира и до въпроса за стабилността в региона. От много дълго време е, поддържаме една политика към Китай – винаги сме казвали, че признаваме един Китай и а, признаваме Тайван като економическа единица. Китай разбира нашата позиция и ние, разбира се, бихме приветствали всички опити на двете економики да се сближат, и да действат като една ясно идентифицирана економическа единица и дипломатическа такава. Но това не ни възпира, както сигурността на наясно. Отвъд опитите да развиваме район, зона за економическо сътрудничество в региона, където е включен и Тайван. И като част от тази зона, нашето партньорство с Тайван се развива успешно и смятам, че китайското правителство уважава нашата позиция, но ние определено имаме е, позиция, че Китай е една държава. Робърт Сърди, заместник председател на комисията за търговия. Благодаря. Тук в аудиторията Ханс Герт Пьотеринг и аз го познавам още когато нямахме бели кози, коси, което беше много отдавна. И в един момент той ми каза нещо, което беше много впечатлително и е много важно, когато става дума за Австралия и Нова Зеландия и сега предстоящите а, събития. Въпросът е, че а, ние се стремим да има мир и благодарим и на Австралия за това, че в, когато бе необходимо, тя ни помагаше в тази ни цел. Що се отнася до земеделието? Считате ли, че земеделието ще бъде проблем? Виждате 200 лири е, тон пшеница става цената. Ще се намесвате ли, ще, ли, ще оставите пазара да си казва думата? С 50 милиона се увеличава всеки месец световното население и абсолютно единствено необходимостта да се предостави прехрана на тези хора, е, независимо от цената, е чисто логистично огромен проблем. Едно от нещата, които забелязах в документите за срещата ни, вие казвате, че следвайки силен политически сигнал от а, Търговската комисия, вие сте а, излезли с а, декларация за търговията през 2000, април 2011 и че политиката за търговия ще бъде формулирана независимо от съображенията за външна политика. Това е напълно обратно на това, което ние правим по Лисабонския договор. Какво е така вашето отношение по това, в този смисъл? Господин Дължан, който ще говори за общите интерес в областта на сигурността и отбраната, на, на Комисията по сигурност и отбрана към външната комисия. Господин председател, първо изразя своята симпатия към Куинсланд и своето съчувствие към Куинсланд, един щат, който много пострадал от е, наводненията в началото на зимата. И а, е, искам да задам няколко въпроси, свързани с отбраната. В момента сме свидетели на жестоки съкръщения в бюджета на отбраната на всички западни държави, което много тежи в тази област. Как стоят въпросите с политиката в областта на отбраната в Австралия през близките години? Смятате ли, че ще има много силни съкръщения и това ще намали военните ви способности? Второ, общата отбрана, която изграждаме в Европейския съюз и възможностите за партньорство с Австралия, предвид общите ни военни операции, морските, например, срещу пиратството край бреговете на Сомалия и редица граждански операции по държавно възстановяване, държавно изграждане, е, използването на опита в гражданската сфера, полиция, съдебна система, където това е много полезно. По отношение на всички тези области искам да попитам Австралия, проявява ли любопитство или се дистанцира, смята ли, че това е една надежна област за сътрудничество? Благодаря ви. Заповядайте, господин председател, имате думата. Um, firstly... Благодаря ви. Първо, по отношение на декларацията за търговията не съм много добре запознат. с тази декларация, но посланика знае съдържанието е. А, това, което мога да ви кажа от сега обаче е, че Селското стопанство е кръглен камък. Не може да бъде избегнат този въпрос, който има много важно значение в вътрешната политика и на пазара. Не съм убеден, че сам по себе си обаче пазарът може да реши проблема. може би ще се наложи известна държавна намеса. За повече подробности ще дам думата на посланника. По отношение на въпроса ви за отбраната, Австралия се е ангажирала в областта на отбраната. Нейният ангажимент е ясен. Разбира се, има определен бюджет, който правителството трябва добре да разпределя, който, който беше определен през тази година. И правителството не ми е съобщило точно как смята да управлява този бюджет, но ще бъда много очуден, ако реши да прави компромиси в областта на военно-въздушни сили и въобще на отбраната, защото Австралия активно се ангажира в места като Афганистан, на театъра на бойните операции, както и в механизмите за поддържане на мира и на сигурността. Но и без да сме член на НАТО, ние се ангажираме, подготвяме се да поемем ангажимент, така че трябва да сме сигурни, че нашите сили се използват максимално добре в рамките на съвместните въоръжени сили на театъра на бойните операции. Например, по по отношение на въпроса с е, Ли, Ливия, ние нямаме е, участие и оставихме на нашия външен министр, господин Рат, да изигра една много активна роля за обявяването на забранена за пол, полети зона в региона. Така че ние нямаме една тясна цел или тясна визия в областта на военните ангажименти на Австралия ние имаме и външно-политически ангажименти и смятаме да, из, да и с Австралия да играе международна роля. Ако искате един пример за нашето участие в един а, текущ спор, може да а, погледнете факта, че от откакто се е, е, стана въпрос за какво за Кипър? Че откакто беше подписано примирието в Кипър, Австралия се ангажира да даде своята подкрепа. По отношение на по-широки въпроси, като пиратството или други подобни проблеми, ние ги разглеждаме в рамките на съответната зона, на съответния театър на операциите и вече сме предоставили определени ресурси, например за борба с нелегалната операция за засилване на а, контрола по границите, патрулирането на акваторията на австралийските води ще предоставим и военна техника и оборудване за одобрените операции и ще играем роля и в ОНЕ. При, при всяко положение, всичко, което вършим в тази област, не ни освобождава от ролята ни да в областта на укрепването на мира и сигурността и е, където сме поели също допълнителни ангажименти в различни части на е, Благодаря. Като отвод. Около 2% в момента от БВП се отдаля за е, отбрана. Модернизираме с последните И правителството увеличава с около 3% на година разходите за военните всяка година, за 10 години тук нататък. Считаме, че нашата сигурност се гради на партньорства, не само в непосредствено съседство, но и е, в глобален мащаб. В момента преговаряме за партньорство с НАТО, с борба с пиратството, тероризъм, за хуманитарна помощ и така нататък. Ние сме също така и за това Европейския съюз да има глобален подход към основните проблеми. Ние сме от десете нации, които изпращат най-много войски в Афганистан, повече от 10-те европейски страни, които пращат там. И сме активни също и в Сомалия. Що се отнася до търговията, нашето правителство съобщи миналата година, че значително ще промени отношението си към търговските преговори ще продължим да се занимаваме с въпроси като детски труд или пренебрегването на работниците при търговски преговори, но правителството съобщи, че ще бъде ангажирано в търговски преговори, които да отворят нашите пазари, дори ако от срещната страна не дава толкова достъп до техните пазари и а, е, не искаме така парадни преговори, искаме да се преговаря по същество. И мога да изтъкна, че начинът по който работим, примерно ние имаме а, е, уран, но с, на Индия не продаваме уран, защото те не са подписали договор за неразпространение на ядрените въоръжения. Е, продължаваме да спазваме нашите ценности, но сме взели решение е, поради факта, че сме в силна економическа позиция. Е, това се дължи на реформите от последните 40 години и правителството е в много силни позиции то правителството реши, че е в наш интерес да отворим пазарите си още повече за създаване на економически просперитет. И пой лонореволе Ади Джорджо e е, кюдямо il dibattito con voi. Prego. Господин Кирилов първо. Senator, you mentioned... Господин сенатор, е, говорите за ангажиментите си в Афганистан – може би в Австралия има дебат за това колко е ефективен вашия принос. Как оценявате вие това? А още по-интересно как оценявате общото положение и стратегиите за изход. Просто ми е интересно да чуя едно мнение от другия край на света. Благодаря. Аджи Джорджо, прего. Колегата Джорджо, заповядайте.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 ме навежда на мисълта за това, което се каза, каза в САЩ 10 секунди преди да избухне голямата криза. Не искам да кажа това, но как стоят нещата в Австралия? И наистина тя би могла да даде пример на САЩ и на Европейския съюз по отношение на миграцията. Вие говорихте по този въпрос, но не съм съвсем наясно как третирате в миграционните въпроси. Наистина Австралия беше привлекателна точка за иммигрантите в миналото – и населението е от иммигранти на Австралия. А днес е, има проблеми с приема на емигранти. Бих искал да задам и въпрос, свързан с Афганистан. Какво е в бъдеще, какъв ще бъде вашия ангажимент в тази страна? Благодаря. Първо, що се отнася до Афганистан. Нашият ангажимент там е вследствие от решение на правителството, не на парламента. И казвайки това, нека да кажа, че в началото на тази година отделихме много време в парламента и в двете камари да е, обсъдим е, обсега на нашия ангажимент в Афганистан. Имаше различни мнения по отношение на отделни аспекти на нашето участие там, но не може да се каже, че нямаше подкрепа. Някои хора може би искаха да има различна процедура по отношение на вземане на решението. Това е в е, зависимост от е, политическата им принадлежност. А що се отнася до стратегиите за изход, ние сме изпратили там не само бойни формирования в Афганистан – аз сме предоставили също и е, сили за изграждане на капацитет в, е, на местно ниво, защото според нас е, да се включим в е, войната само няма да реши битката в Афганистан. Е, Изпратили сме инженери и други специалисти, които да помагат на афганците да създават своите общности, да създават среда, в която могат да живеят спокойно, да живеят достойно и в самоуважение. И както знаете, ние също сме дали жертви в Афганистан. загубата на наши синове е огромна цена, платена от, евро... от австралийски семейства. Ние отдадохме най-голяма почет на тези, които пожертваха живота си за мир и справедливост в света. Аз, както казах, съвсем скоро ще замина за Галиполи за ангажиментите на австралийци в, в Първата световна война. Ще има честване. А също така посетих и Европа по подобни поводи в Азия също работим за защита на свободата и на справедливостта. А по отношение на економиката и положителните коментари, които направих, нека да кажа, че това не беше без проблеми, без критики. Не става дума за един незабавен успех – И не смятам пък, че с моите думи ще причиня крах на австралийската економика, но просто искам да кажа, че в сравнение с това, което се случи в Штатите и в други страни, в нашата страна имаше много силно регламентиране на финансовите пазари, което не позволи да се случат нещата, които се случиха на американските пазари и на някои други световни пазари. И бих казал, че ако разгледаме какво се случи в Г20 след глобалната криза, ще видите, че Австралия много активно настояваше за по-големи финансови ограничения върху финансовия сектор. А не е за това да се оставят просто пазарните сили да действат, защото пазарните сили в някои отношения са добри. Американския пазар обаче работи толкова открито, че, че това доведе до гибелта му. Ние продължаваме да наблюдаваме действието на нашите финансови пазари, за да можем да постигнем по възможно най-добрия начин, не казвам, че винаги сме 100% прави, да дадем е, възможност на пазарите да бъдат максимално отговорни и не мога да кажа, че нямаме, разбира се, и нарушители, които винаги се стремат да заобиколят разпоредбите. Естествено, че ги има. Що се отнася до иммиграцията? Два проблема имаме. Първо, незаконни емигранти, които остават по-дълго, е, отколкото им разрешава визовия режим, когато идват с туристически визи и остават. Около 60 хиляди незаконни иммигранти имаме в нашата страна, което, както казах, е, в е, съотношение с проблема, който съществува в други части на Европа е просто незначителен брой. По от има и иммигранти, които търсят по-опасните пътища, а, идват с лодки и ние имаме задължения да спазваме разпоредбите на Върховния комисариат за бежанците, да разгледаме техните случаи, да видим дали действително са търсещи политическо убежище – или са е, лица, които не могат да получат такова убежище. Ние се опитваме максимално да обработим техните досиета. Разработили сме съответни стандарти. Е, разбира се, не винаги успяваме да е, работим ефективно с капацитета, който имаме, но се опитваме да обработваме делата възможно най-бързо. Нашето задължение е, е да съкръщаваме до максимум престоя на тези лица като задържани, особено що се отнася на жени и деца. Някои от незаконните мигранти идват от Афганистан, други от Шри-Ланка или от други места – като мигрантските потоци определено следват и сезоните. Когато не са подходящи климатичните условия, метеорологичните условия, потоците намаляват и обратно. Не знам дали някой друг не иска да коментира, господин посланник. Да, да, нашата економика е силна, защото от 40 години се извършва политика на реформи от всички, които са управлявали е, Австралия. А що се отнася до иммигрантите, ние сме горда нация от иммигранти е, и се опитваме, нямаме проблем от порядъка на Европа, но се опитваме да бъдем хуманни. Благодаря. Е, последни думи за госта. Uh, Благодаря на господин сенатор и на господин посланника за е, толкова разностранните въпроси. Благодаря. Благодаря. Няма да говорим за спорт, нито за ръгби, нито за крикет, защото но все пак ние играем и, и ние същите игри, затова искаме джентълменски да ви пожелаем всичко най-добро. Присъединяваме се към тези благодарности. Е, наистина благодаря много за това, че бяхте сред нас. Безкрайно ви благодаря. Yeah, good to see you. Yeah, good to see you. You will. Bene, allora possiamo procedere con il successivo punto all'ordine del giorno. Стигаме до следващата дневна точка, точка дневния ред, е, което е доклад за Европейския съюз като глобален участник, участник на световната сцена, неговата роля в е, многостранните организации. Днеска ще обсъдим е, 154 те изменения, бяха намерени много компромисни е, изменения и затова давам думата на докладчика. Благодаря ви, господин председател. Общото е, управление колективното управление на общите въпроси навлиза в критичната си фаза, защото броят на международните проблеми нараства по експоненциална крива и е, държавите трябва да освоят всички възможности, всички средства за управление на тези международни управления. Знаем, че съществуват редица многонационални организации, създадени след Втората световна война и сега те трябва да се адаптират към новите реалности. Ние трябва да отстраним техните слабости а, или всички елементи, които са устарели. Защото същевременно се е, е, роят е, неформални клубове, асоциации, които се занимават с международните проблеми. За това трябва да подсилим легитимността на тези организации и да видим каква роля може да играе Европейския съюз прямо тези организации а, няма общ световен стратегически план и затова международната дейност а, е, се сблъска с определени структурни проблеми във вътрешен план. Например, Европейския съюз трябва да съчетава своето а, присъствие или участие в а, помощ на развитието с отделната дейност на своите държави членки в тази насока – за това, е, на това е посветен доклада. Бяха внесени 154 изменения. Ние стигнахме до 10 компромисни изменения, в които са включени 52 от измененията. Това не означава, че останалите 102 не са приемливи. Те просто не са включени в компромисните, защото нямаше как всичко да бъде е, обобщени или защото е, бяха по, по отделни теми Смятам, че може комисията да постигне споразумение по този доклад, който няма политически, а по-скоро институционален характер, т.е. излага различните инструменти и механизми, с които разполага Европейския съюз, за да участва в реформата на международните организации. И доклада разглежда как светлината на Лисабонския договор Европейския съюз най-ефективно да участва в дейността на тези организации. Трябва Европейския съюз да прояви дързост и да замести отделните държави членки в рамките на международните организации или в областите, където има изключителни правомощия да организира своето представителство – както и там, където има споделени правомощия. В компромисните изменения са подхванати основните насоки на доклада. В първо изменение се говори за световно сътрудничество за справяне с преди... световните предизвикателства, финавновия, финансовия пазар, енергийната сигурност, промяната в климата, защитата на човешките права. Вторият ангажимент е прилагането на юридическата личност на Европейския съюз в различните международни форуми, в зависимо от типа правомощия, с които разполага Европейския съюз. Тук подчертаваме ролята на Европейската служба за външна длъжност и на заместник председателката и върховен представител на Европейския съюз Ештън за укрепване на ролята на Европейския съюз като глобален участник. Европейск... Това става въпрос както там, където Европейския съюз има изключителни правомощи, там, където и те са споделени. Освен това, осъзнаваме, че представителството на Европейския съюз и на държавите членки до сега се е решавало по един разпокъсан адхок, над, адхок начин и е, много често е, е, това не е давало резултат. Сега трябва да се максимализира е, потенциала на Европейския съюз за участие на международната сцена. Четвърто, е, по отношение на многостранните финансови институции в, е, и осъществяват се демократични промени вътре и извън Европейския съюз, като става преразпределяне на правата на глас в многостранните организации, включително и в финансовите институции. Европейския съюз отстъпи два поста в управителния съвет на МВФ и сега настояваме и нововъзникващите економически сили, като Китай, Индия, да се включат в борбата за устойчиво развитие срещу тероризма, организираната при, е, престъпност и против промяната в климата. Петото е, компромисно е, споминава легитимността на Европейския съюз, проистичаща от договорите и права, правомощията му да реагира по много международни въпроси. За тази цел Европейския съюз трябва да говори в един глас и да координира по-добре международната си дейност, ако иска да отговори на съвременните предизвикателства и особено укрепването на сигурността или за защитата на държавите. Шести компромис. Върховната представителка в сътрудничество с парламента трябва да оцени приноса на Европейския съюз в общото управление и да идентифицира реформите, които трябва да се осъществят, за да се укрепи ролята на ЕС. Седмо, седмо компромисно изменение – там, когато има изключителни правомощи, Европейският съюз трябва да се представлява от своите делегации. Приканват се държавите членки да преосмислят своето участие в различните форуми и институции, в които Европейския съюз ги представлява като цяло. Трябва да се подкрепя позицията на Европейския съюз в тези организации и форуми. Например, в Световната търговска организация, където Европейски съюз има изключителни правомощия спрямо държавите членки, представителството трябва да отговаря на тази роля. Там, където правомощи да са разделени Европейски съюз и държави членки, самият съюз трябва да подпомага своите държави членки като се опитва предварително да координира действията. Това е казано в няколко от компромисните изменения. Тоест, говори се за предварителна координация, за да няма, доколкото е възможно, противоречия и позицията наистина да изглежда обща. възможно е, разбира се, някои правителства да дадат заден ход там, където има конкуренция и особено ако не се стигне до обща позиция. Имам някои е, текстове, по които се иска разделно гласуване. Например, разпределението на промощията между Европейския съюз и държавите членки – по отношение на сътрудничество с съвета за сигурност се обсъжда постепенно ограничаване на правото на вето, като дългосрочната цел е Европейския съюз да получи място в съвета за сигурност. До тогава трябва да се определят съответните механизми, за да може държавите членки, които присъстват, които са членове на съвета сигурност, да съдъщават общата позиция на а, Европейския съюз. Съб... Събрали сме също редица изменения под формата на един компромис – за а, обсъждането на човешките права в съвета за сигурност. Тук се подчертава ролята на директора за човешки права и демокрация към службата за външна дейност. И се настоява Европейския съюз да има място в съвета за човешки права. Декларацията за основните човешки права и свобода и се предвижда също така и сътрудничество с съвета на Европа. Това са десете компромисни изменения. По-голямата част от измененията са включени в компромиси, така че се надявам да няма кой знае какви различия по време на гласуването. Благодаря на секретарията за помощта. Благодаря много на госпожа Нунис. Сега ще дам е, думата на докладчика в сянка. Благодаря много, господин председател. Благодаря на докладчика за положените усилия. Също така искам да благодаря на всички колеги, които внесоха конструктивни изменения и изчерпателни. Ние обсъждахме всичко това, така че да постигнем добри компромисни предложения. Убеден съм, че доклада по този начин ще бъде подобрено съвършенстван и ключовото послание в този документ е, че Европейския съюз трябва да засили ролята си в многостранната система и да действа в тази международна среда. Ако иска наистина да играе водеща роля в международната сфера, трябва да възприеме многостранния подход. И това трябва така да стане, че да се отговори на основните предизвикателства климатични е, промени, финансови е, и социална сигурност. Европейския съюз трябва да засили а, своята роля и а, в а, ООН, като участва по-активно в Общото събрание. Също така трябва да участва и в реформирането на съвета за сигурност. Това, разбира се, не може да стане в рамките на една седмица, а в дълъг срок и ролята в международните финансови институции и организациите за сигурност също трябва да бъде засилена. С влизането в сила на Лисабонския договор се въвеждат нови инструменти и има възможност наистина да засили своята роля на международната сцена. Ние се нуждаем от дългосрочна стратегия която да определи необходимите средства, така че да заемем водеща роля на свет, международната сцена. И за това отново апелирам към върховния представител за ангажиране с подобна стратегия. По отношение на компромисните предложения, смятам, че те са добри и ние ги подкрепяме. Но що се отнася до седми компромис, където се апелира към държавите членки при изключителни е, правомощия на Европейския съюз, ще е, призова за разделно гласуване. 44-то изменение беше е, добро, а позицията на групата е, зависи е, от е, реалистичния характер. Така че ако искате да бъдете по-дръзки, трябва да отчитате и реалностите. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Кокан. Сега ще дам е, думата на господин Шак. Uh, Госпожа Шак. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика. От името на АЛДЕ, наистина ние много добре си сътрудничихме. Вие включихте много от нашите идеи и наистина това е много важна тема. Е, бихме искали Европейския съюз е, да има силна а, роля на международната сцена. Да, много важно е също така да се осъществява един ефективен финансов контрол. И е, в тези си действия Европейския съюз привлича вниманието и на гражданите. И смятам, че колегата Кукън подчерта е, това. Може би този доклад би дал повод за обсъждане на по отношение на предизвикателствата, които стоят пред Европейския съюз. Трябва наистина да действат и политиците, и правителствата с по-добра координация и по-ефективно. Надяваме се това да добие конкретни форми. Председателят, благодаря ви. Колегата Шулц. Um, I also want to thank the rapporteur for the work, also for trying to и аз искам да благодаря на докладчика за това, че търсеше и компромиси с докладчиците в сянка. От името на Инте се питам, като гледам списъка за гласуване, защо голямата част от измененията на Инта са отхвърлени. Примерно изменение 11. Вие сте за него, разбирам това, но оставам очуден. Ако става дума за роля на Европейския съюз в международни организации, говорим за предизвикателства, за страните членки, Световната търговска организация, тогава ние имаме отговорност да се създава атмосфера на взаимно разбиране, на признаване на нашите търговски партньори – на равно ниво. Затова смятам, че е, е добре да получа поне обяснение за вашите предложения. Onorevole Scholz, non ci sono altri interventi di colleghi, allora i commenti finali. Има, няма други желаящи да си изкажат, така че давам думата на а, е, госпожа докладчика. Благодаря. А, има още един желаящ да си изкаже. Моля да ми извините, не ви видях. Аз съм докладчик в сянка, господин председател, но господин Кокън а, изложи а, някои а, аспекти. А, внесъл съм две изменения, а, които обаче не са предмет на компромис и бих искал а, а, да кажа на, представителите на, на групите и на докладчика а, изменение 125 няма такъв е, статут на наблюдател. И освен това, Европейския съюз е, де-факто играе пионерска роля и според е, правилника мисля, че господин Ван Рампой всъщност за мястото на предишната комисия. Така че нашата позиция в тази организация не е лоша и не съществува, подчертавам това, не съществува такъв статут. И е втори въпрос във връзка с НАТО. Наистина трябва да се насърчава засилването на отношенията с тази организация и генералният секретар е, на НАТО също е, трябва да обърне внимание на това. Е, аз давам идея за взаимно представителство в качеството на наблюдатели. Предлагам изменение по този въпрос. Това беше всичко. Благодаря ви. Добре. Наистина вече няма желащи да се изкажат и, както казах преди малко, давам думата на госпожа Унис да направи заключения. благодаря, господин председател, благодаря на всички колеги, внесли изменения. по отношение на 135-то изменения, ролята, статута на наблюдател, там където е възможно, отговаря на опита да се засили представителството на Европейския съюз на всички равнища. И ако можем формално да бъдем членове, нека да, да бъдем, ако това не е възможно, да имаме статут на наблюдатели в тези организации, там където е възможно ще разгледам пак това изменение 135. По отношение на НАТО, наистина много е важно да увеличим капацитета си на участие, като зачитаме разпоредбите, уреждащи съответните организации. лично аз поделям всички изменения, но всъщност доклада е за ролята на Европейския съюз в рамките на СТО. И това, което е, се отнася до вътрешното функциониране на Европейския съюз, не е, мое мястото тук в този доклад. Така че, когато се иска държавите членки да приемат стратегия, това, са, това е искане, което се отправя към държавите членки, а не към Европейския съюз. Но мога е, да е, подкрепя една част от трето измене. Моля да ме извините. Е, първо изменение, една част от четвърто и единайсто изменение. Е, така както ни посочва това комисия Инта. Е, тези изменения се вписват в духа на нашия доклад. По начина по който Европейския съюз е, може да участва в е, много организации. ТОСЕТЕО и а, други. Но не можем да се а, позоваваме да правим препоръки на държавите членки, защото това не е предмет на нашия доклад. Смятам, че сме включили позицията на комисия Инта в компромисните изменения смятам, че за, из... Е, за гласуването утре измененията ще бъдат подкрепени. Благодаря ви наистина да се запознаете. Ще бъда благодарна, ако се запознаете с списъка за гласуване. Председателят, благодаря на госпожа Мунис. И така ще гласуваме е, в комисията утре по този доклад. След това през май в Страсбург на, в пленарна зала ще се гласува този доклад. И така можем да се подготвим за следващата точка от дневния ред, а, което ще се проведе при закрити врата, така че а, ще помоля всички лица, които а, нямат право да присъстват на това заседание, да напуснат залата, докато изчакаме а, госпожа Яна Хибашкова да пристигне, но назначен ръководител на делегацията на ЕСфирак. Така че, моля всички лица, които нямат право да присъстват на заседанието при закрити врати, да напуснат залата.